напредък, да имаме напредък в борбата с измененията в климата, да можем да подпомогнем фермерите, особено онези, които се присъединиха към Европейския съюз през последните години. Всички тези хора имат да ни кажат нещо, нека да ги чуем. Те не искат да стават свидетели на постоянно затягане на коланите. Парламента е със законодател. Не можем всеки път да се подчиняваме на исканията на съвета. Има двама са законодатели, две решаващи институции за бюджета. Мисля, че вие трябва да направите отстъпки пред онова, което иска парламента, тъй като нашите искания са логични. Благодаря. Така приключваме с ораторите от името на групите. Господин Лол. Благодаря. Госпожо председател, който не економисва, ще аконизира, казва Конфуций. За краткия си престой в този парламент съм свидетел на нови преживявания, да не трябва да се притеснявам за цената на нищо. Кабинети, оборудване, пътуване, шофьори, връзки с обществеността, абсолютно всеки аспект на властта се осигурява. Нищо не се пести. Имаме не две, а три различни парламентарни сгради. Въглеродният отпечатък е неимоверен, той може да се избегне и е абсолютно неразумен. Над 500 милиона избиратели финансират тази щедрост а, на неустойчивия евроексперимент. Количествените облегчения подкрепят неподкрепимото. Те водят до отрицателни лихвени проценти и подриват самата основа на капитализма. Така се създават и огромни рискове, защото пенсионерите са принудени да работят допълнително за нови доходи. Онези, които искат да напуснат клуба или да го реформират, биват наказвани. Каталунците, жълтите жилетки, хората, които искат да напуснат Великобритания, се принасят в жертва на недемократичния ултар на този експеримент за създаване на европейска супердържава. Европа наистина ще агонизира, ако логиката не вземе връх над щедростта. The... Благодаря. Следващият оратор в нашия списък е колегата Олбрихт от НП. Пани Пшоничонца, пани комисажу. Госпожо председател, дами и господа комисари, това е последната година от настоящата многогодишна финансова рамка поради което Европейския парламент тази година е много важен, защото той ще очертае посоката за следващата многогодишна финансова рамка. Онова, което ще постигнем през 2020 година, в значителна степен ще повлияе на начина по който ще действаме след 2020 година. На масата в момента има три предложения. Едно от Европейската комисия, едно от съвета и едно от парламента. Е, те са доста различни по същество. Не само, що се отнесе до цифрите. Ние не искаме да говорим само за суми, ние не искаме да говорим единствено е, за размер на суми в бюджета. Нека говорим и за съдържание, за какво да разходваме средства, колко ще струва това. Е, именно поради това е, нашите предложения са свързани с действия, с дейности, а не само с цифри. Е, ние се обръщаме с призив към съвета. Съвета се държи като счетоводител, като финансист, подхода му е технически, докато парламента се държи е, по начин, по който търсим отговор за какво искаме да разходваме средства, какво ни е необходимо не само през 2020 година, 2021 и отвъд, поради което тази дискусия е много важна за нас. Тя се отнесе не само за 2020 година, но и за много години след това, като е, съзаконодатели трябва да да бъдем изключително категорични. Председателката, благодаря. Колегата Галмини, една минута. Колеги, Каро. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, общия бюджет има два стълба. Тук се включват социалното измерение, трудовата дейност, от една страна, от друга страна измененията в климата, въздействието върху околната среда. Младите хора са пресечната точка между тези два стълба. Младите хора поискаха от нас да действаме и то спешно срещу измененията в климата. Младите хора имат достъп до трудовия пазар, имат нужда от обучение, имат нужда от разгръщане на своя потенциал – ние, социалистите, с удоволствие отбелязваме, че 363 милиона допълнително са отпуснати за младежката гаранция. Нещо, за което пледирахме. По този начин ще има повече възможности за образование, обучение. 5 милиона души в Европа се покриват от този инструмент. 3 милиона и половина имат възможност да навлязат в бъдещето благодарение на тази програма. Нека да не забравяме, че младите хора ни гледат. Те искат наистина да имат реални надежди за бъдещето. Благодаря колегата Шестел за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Ако искаме амбициозен бюджет за Съюза, трябва да бъдем единни, да се обединим зад проекта на доклад на двамата ни са докладчици. Аз ги приветствам, приветствам тяхната работа и ви приканвам да гласуваме масово за бюджета на Съюза за 2020 година. Като се има предвид какво стана миналата седмица и последиците отрицателни при това върху преговорите за бюджета на Съюза, не бива да се изключва възможността да се мине към преходен режим, да използваме бюджета от тази година на траншове, което ще се отрази върху амбициите и приоритетите ни, били те в областта на климата, на социалната сфера или на економиката. Мисля за Хоризонт 2020, за механизмите за взаимно свързване в Европа, за Еразъм Плюс, за заетостта на младите хора и особено за инициативата за младежите. Утре съветът ако отхвърли всичките ни предложения, явно няма да даде доказателство, че ще търси амбициозен компромис. Ние утре, ако гласуваме масово обаче, ще изпратим категоричен сигнал, че бюджета трябва да има размах и това да позволява бързо да се реагира на неотложните нужди днес и на приоритетите за климата, за младостта, за новата економика. 2,6 милиарда е цифрата, за която става дума. Това ни е достатъчно за ново поколение политики и програми за Европейския съюз. Мерси. Благодаря ви. Следващият ни оратор.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 с настоящата позиция за бюджета за 2020 година ние започваме да подготвяме този континент за бъдещето. Повече пари за планетата, за младите хора, за безработицата, за борба против рецесията, но най-вече повече пари за европейската добавена стойност. По този начин ще помогнем и на инвалидите. Ако искаме да ни вярват на световната сцена, ние трябва да се придържаме към човешките права, но за целта е необходима финансова независимост. Нашите граждани, казах това на християн-демократите в настоящия парламент, е, могат ли да гледат как е, отчаяни хора се давят е, на Средиземно море? Хора, деца загинаха край Лампедуза. Европейския съюз може да направи нещо повече. Е, трябва да подкрепя хората зад граници. Следващия е господин Давид. Една минута. Важена пани председайци, Госпожо председател, искам да изкажа своето дълбоко недоволство от намалението на средствата за селско стопанство. Ние не отчитаме факта, че фермерите получават различни субсидии в различните държави. Всъщност целта на настоящото предложение е да задълбочи различията между тях. Намаляването на средствата за селските райони и за селското стопанство беше нещо срещу което Комисията по земеделие възропта намаляването е с 10%. От друга страна призоваваме за увеличаване на средствата за мигрантите в Турция и за самата Турция. И то по време, когато Турция провежда военна операция в Северна Сирия, преследва там много хора и твърди, че иска да върне мигрантите там, макар че в този район на Северна Сирия няма никаква инфраструктура. Това е една от основните причини защо не можем да подкрепим бюджета или проекта на бюджет за 2020 година. Господин Фан Овертфелд за една минута и половина. Комисар Исхахт. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги. 2020 година е последната от сегашната многогодишна финансова рамка. Тази рамка е одобрена през 2013 година и в момента се провеждат с пълна пара преговори за следващата многогодишна финансова рамка. Според парламента, бюджетът за следващата година ще бъде мост към следващия финансов период. Споразумението в Комисията по бюджета е с големи перспективи. Искам да благодаря госпожа Гарсия Забал и госпожа Холмайер за техните усилия. Това, което бе прието от Комисията по бюджета, се стреми да ни гарантира в бъдещите периоди. Ние трябва да направим много повече за климата, много повече за научните изследвания и развойната дейност – за да може да бъде повишена устойчивостта и конкурентоспособността на Съюза. Трябва да се обърне много голямо внимание на цифровизацията и на младите хора и тяхното подпомагане, на сигурността и миграцията и на толкова много други области. Приветствам това, което постигна комисията по бюджета и препоръчвам всички членове на парламента да гласуват за него. Като член на преговорния екип от страна на парламента в окончателните преговори за приемане на бюджета ще направя всичко по силите си за приемането на бюджета в този му вид. Ще бъда съзнателен член на този преговорен екип и ще направя всичко, на което съм способен, за да бъде одобрен този бюджет. Благодаря, колегата Ферейра. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Настоящите преговори са изходна точка за следващата многогодишна финансова рамка. Ако е така, мисля, че е, е на лице фал старт. Настоящата многогодишна финансова рамка е, е, но, е, е е, и носи много родилни недостатъци. Е, той е по-лош от предходния. Само 1% е, от БВП на държавите членки. Това е общия размер от бюджета, но едва една трета ще бъдат посветени на економическата, социалната и териториалната кохезия в Европейския съюз външни военни действия. Това е друга област, срещу която трябва да се съпротивим. Нашата оценка е отрицателна. Това е отрицателно предложение. Но това е само предложение. Ние правим предложения. Ако те а, бъдат прияти, ще се стигне до реални, осъзаеми резултати. Подобрения за младите хора, за малките средни предприятия, за пилотни проекти, за промените в климата – за родилните предприятия и новородените. Председателката господин Орик за една минута. Важени колеги, аз съм си... Уважаеми колеги, внимателно прочетох проекта на бюджет. Поразих се от това, че още веднъж 10 милиарда ще отидат за бюрокрация и за администрацията. Това е нелепо. Погледнете положението на хората от по-малките държави. Словаците трябва да работят 10 години, за да финансират функционирането на тази бюрокрация само за една година. Не разбирам защо два пъти повече се предвижда за миграция, за Фронтекс, и 300 милиона за Турция. Очевидно не искате да се справите с миграционната криза. Точно обратното, искате да насърчите миграционните потоци и несъмнено искате да задълбочите разликите между регионите. Субсидиите за сълско стопанство отиват най-вече за големите държави. Малките държави и техните фермери няма как да се конкурират с фермерите от големите държави членки. Нашите фермери фалират, постоянно се внасят съответно храни в нашите държави от чужбина. Не се очудвайте, когато тези хора въздроптават срещу Европа. Rocznej procedurze budżetowej ma się silne wrażenie déjà vu, a to dlatego, że процедура рочна obfituje в coś, Господин Левандовски. Госпожо председател, в този бюджет е, виждаме нещо, което е, нееднократно сме виждали до сега. Всъщност правим фал, като в футбола. Съветът е, въобще не се съобразява с нашите препоръки. Е, Зацикляме. Тази година сме предвидели 1,7 милиарда за борба с промените в климата. Помирителната процедура ще е много интересна. Аз съм участвал в нея многократно и по време на такава помирителна процедура, знам, че ако тя се проточи, това няма да се отрази добре върху имиджа на европейските институции, тъй като бенефициерите искат да имат по-голяма предвидимост. Това е последната бюджетна година от тази финансова рамка. Имал съм честа да участвам в разработването на самата финансова рамка за периода 2014-2020 година. Зная, че всички следят бюджетната игра – и нейното отражение е върху това, което ще направим за следващата многогодишна финансова рамка. Искам да бъде подкрепен член 15, параграф 3, за да може тази битка да се увенчае с успех. Благодаря колегата Маркис. Колегаш, комисар Йотингер. Господин председател, колеги, господин комисар Йотингер, бюджетното предложение и настоящата дискусия са далеч под необходимото, т.е. необходима е промяна. През следващите 100 дни е, комисията ще е, представи сметка за климата. Това е много важно, е, за да се осъществи преход към економика без въглерод. Там са разписани възможно най-високите критерии за социална справедливост – ето защо искам да кажа нещо просто. Мисля, че винаги можем да се учим. Следващия път, при следващата многогодишна финансова рамка от 2021 до 2027 година, когато е, видим предложението на комисията и какво е казал съвета, ако се окаже, че има нов бюджет, е, който е още по-нисък от нивата за 2020 година като годишен бюджет, то тогава последицата ще бъде, че би било нереалистично да се твърди, че можем да е, отговорим на очакванията и на направените от нас обещания. Комисията и съвета са поели политически ангажименти. Ето защо е необходимо да гарантираме, че предложения бюджет за 2020 година който е, ще е, бъде изменен по силата на предложение от парламента. Е, трябва да се промени позицията на комисията и на съвета за следващата многогодишна финансова рамка, за да се отчитат реалните потребности и позицията на парламента. Госпожа Хайер, една минута. На президент, мерси. Госпожо секретар, е, председател, господин държавен секретар, господин комисар, е, утре ще стане видно очевидното незачитане на нашите ангажименти. Съветът за последната година е отрязал необходимото финансиране за климата, въпреки че ние сме го одобрили. Това са разминавания, които се повтарят. Всяка година държавите членки възлагат големи отговорности на Европа за борба с промените в климата, за защита на економиката, за подпомагане на младите, за повишаване на конкурентоспособността, но всяка година се играе една и съща игра. Съветът е, отказва да одобри увеличението и така е, засяга неблагоприятно всички програми в областта на климата и за подпомагане на младите и всички останали. Това не може да продължава. Това е намеса на държавите членки в нашия бюджет. Нека само институциите да одобряват своя бюджет, като разбира се се предвидят и необходимите собствени средства. Благодаря. Благодаря. Следва колегата Вана за една минута. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, госпожи и господа. Имаме нужда от един стабилен бюджет в Европейския съюз, за да откликнем на предизвикателствата. На лице споразумението за климата от Париж. Имаме нужда от изграждане на социален съюз. Имаме нужда от това да се справим с младежката безработица. Държавите членки не могат да се справят сами и няма как да успеем, ако урязваме средствата в рамките на европейския бюджет. Аз призовавам за създаване на система на собствени ресурси. Проекто бюджета за 2020 година има някои добри черти. 2 милиарда повече за екологична дейност, 500 милиона повече за млади хора и за спасителни операции в морето, какво няма в този бюджет обаче? Няма хоризонтално прилагане на принципите на равенство на половете, няма и достатъчно средства за това нещо. Имаме нужда от повече дела и по-малко думи. В моята страна изразяваме несъгласие с това, че политическите намерения не са достатъчно добри, що се отнася до инвестициите в действия за борба с климата. Благодаря, благодаря, казва и новата председателстваща. Сега ще продължим дебата. Следващия оратор е господин Куш. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, ние съзнаваме ли, че с бюджета за 2020 година говорим за 170 милиарда, които са събрани от не, Те са ни избрали, те са ни избрали за да се разходват средства за образование, за научни изследвания за борба против насилие, против измами. Виждаме какви средства се разхождат от бюджета без да се прави именно това, без да се правят економии. Ние е, нямаме е, вересия, е, трябва ни средства за разумни програми. Имате предвид отговорността, която носите като избрани представители на народа. Действате в интерес на донокоплаците и на вашите избиратели на председателката господин Кужмюк има думата. Колейним kolejnym процедури procedury по po в комисии Komisji Budżetowej понад 1300 poprawek. Благодаря, госпожо председател. След гласуването в Комисията по бюджета на повече от 1000 изменения, виждаме, че бюджетните кредити се е, застопоряват на 2,7 милиарда евро, а 170 милиарда ще бъдат ангажиментите за плащания. Доцентов рольних, а также пропозиция zwiększenia Махнах ти бяха съкръщенията на средства за организациите на селско-стопански производители, както и съкръщенията, които трябваше да засегнат Фронтекс. Искам да кажа, че сега за плащания ще има много повече средства – повече с 5 милиарда евро, обаче бюджетът за 2020 година е последният сегашната финансова рамка. Това означава, че увеличенията може би няма да бъдат достатъчни. Защото доста програми е, в селско-стопанската политика, в политиката за сближаване ще останат неосигурени финансово. От тук може да се наложи отново да забавяме плащания. В миналото неразплатените ни фактури възлизаха на 30 милиарда евро. Можем пак да стигнем до такова положение. Благодаря колегата Ботенга. На европейския пазар се създават неравенства. Ние знаем, че капитал, финансовия капитал може да създаде много печалба за минимално време, но за това има економическа пустиня, индустриална пустиня между страни, региони и работници. Има пропуст. През последните години някои страни, например Литва, Латвия, България, Румъния загубиха от 15 до 25% от населението си. Това е нещо огромно. Видяхме какво стана в Белгия с черната металургия, Катерпул, Селор Метал, автомобилостроенето. Имам предвид Форд в Ганта, така че този европейски бюджет трябва да бъде поне лепенка. Има пари. Виждаме бюджетен марш. От една страна бюджетен марш, от друга страна социална неотложност. И какво казвате? Не искаме да ги използваме. Така че, както се казва, някъде не ви излиза сметката, някъде не ви излиза с сметката. Искате паяти. Давате паяти, обаче не искаме нещо много повече. Председателката благодаря. Господин Рис Моки има думата. Благодаря. От 300 години насам се твърди, че не може да има данъчно облагане без представителство. Надявам се, че това ще бъде наистина последното ми изказване в рамките на тази привидно демократична институция. Надявам се, че ако Великобритания напусне този технократски съюз в близко бъдеще, в крайна сметка няма да се очаква от британските данакоплаци да продължат да финансират инициативи, върху които нямат никакво въздействие. През 90-те години, 1990-та по-точно, бивш премьер на Великобритания каза на председателя на комисията Делор три пъти не. Тя беше права тогава, що се отнася до бъдещата интеграция. И аз казвам същото за бюджетните ни вноски след като напуснем. Много често се пренебрегват гласоподавателите в различните държави. Тези хора не биват да бъдат ограбвани. Хората в района на Ист Мидландс, където съм избрана, трябва да бъдат зачитани и демокрацията трябва да бъде уважавана. Благодаря, казва председателката. Припомням на всички да спазват отреденото им време. Една минута за всеки. Господин Хербст от НП. Äh, Госпожо председател, трябва да кажа, че ако е, нашият парламент има 751 членове, не може да се отчете масово присъствие на днешното заседание. Е, говори се е, за ползата от европейските проекти за Европа като цяло. Хоризонт 2020, механизма за свързване на Европа – много по-ефикасни ще бъдат резултатите ни във всички тези области, ако работим заедно. Например, е, Галилей. Е, никоя държава членка не може да направи такава система, да я задейства самостоятелно. Това въжи и за Великобритания. Във всички тези програми, във всички тези механизми са инвестирани милиарди – и не е редно да правим съкръщения, финансови съкръщения, които сега обесмислят направените до сега разходи. Второто, което искам да кажа е, че трябва да бъдем последователни. Това, което правим един ден, да не го отменяме на следващия. В е, бюджетната комисия проведохме много задълбочени разисквания. Да, трябва да подпомагаме издаването на учебници в палестинските територии, но не и такива учебници, които да съдържат антисемитски изявления. Мисля, че трябва да бъдем последователни и това въжи за всички сфери, в които работим. Благодаря. Колегата Биедрон. За 13 милионов е, обивател. Госпожо председател, 500 13 милиона граждани на Европейския съюз още един път очакват нов европейски бюджет. Още веднъж е, те разчитат на факта, че европейските ценности, които бяха споменати от преждеговорившия, ще бъдат взети предвид. Но че също така ще бъдат чути някои принципи. Когато ние като политици решаваме за бъдещето на Европейския съюз, трябва да се придържаме към нашите приоритети. Това очакват гражданите, но още веднъж, уви, те ще бъдат разочаровани. Приоритетите, които сме избрали, ценностите, които се предполагат, че отстояваме, уви, ще, е, е, ням, няма да бъдат спазени. Съжалявам, но отново трябва да кажа, че отново в този бюджет няма достатъчно средства за борба срещу климатичните поражения в Польша, за които говоря всяка година, е, защото 500 е, човека загинаха от природни бедствия. Е, тоест, един град изчезва от лицето на земята. В този бюджет отново няма достатъчно средства за равни правила на играта за младите хора. 40-50% не могат да намерят работа. Вчера говорихте за радикализация. Това е един от корените на радикализацията. И за това призовавам за бъдеще трябва да има бюджет, който да създава еднакви правила на играта за всички. Господин Турвалц, благодаря. Уважаема госпожо председател, първо един коментар по това, което чухме от госпожа Рис Мок. 1761. Един гражданин на 14-те колонии изказа своето недоволство, даже отврат и заяви следното. Няма как да има данъчно облагане без представителство. Защо е казал това? Защото британското правителство го е облагало с данъци. Прочетете си историята. Вие си прочетете историята, имаше възглас. И така, отново на шведски. Когато дойдох в парламента преди 7 години, се опитах да разбера този странен бюджет. Имахме една странна система и постепенно се появи недостиг и в рамките на тези 7 години се опитахме в крайна сметка да се справим с този недостиг. Това наследява сега и финландското председателство и аз се надявам, че е, представителя на съвета тук ще разбере този странен бюджет и ще разбере, че имаме нужда от пари и този път, за да се справим с недостига. Благодаря. Благодаря. Има синя карта. Бихте ли си сложили слушалките? Има въпрос от госпожа Рис Мок Приемате ли? като изключение ще приема синя карта от тези хора, казва оратора. Чудесно, казва председателката. Искам да изтъкна, че имате само 30 секунди за ответна реакция. Благодаря за това, че приехте. Благодаря и за урока по история. Ние, казвате, трябва да се научим историята. През 1776 година американците решиха, че ние по никакъв начин не представляваме техните интереси. Председателката прекъсва. Синята карта е за въпрос. Та американците решиха, че не са представени и решиха да се отцепят от нас. Значи Америка, Америка просперира като напусна един недемократичен съюз. Вие може ли да успорите този факт? господин Турвалц. Напоследък ми е много забавно да чета постовете в Твитър на Доналд Тръмп и трябва да кажа, че не съм убеден, че американците процъфтяват. Председателката. Благодаря. Следващия оратор господин Даре от ИДЕ. E- Благодаря, госпожо председател. Говорим за бюджет за бъдещето за това как ще бъдат използвани парите на европейските данакоплаци в идните години. Комисарят казва, че трябва да се обърне внимание на подпомагането на лицата с увреждания, на младите хора, но ако погледнете Еразъм и процентите, ще видите много повече истини, отколкото ви казват абсолютните цифри. През 2014 до 2012 година Еразъм е бил на стойност 7 милиарда евро, включително за приобщаване чрез спорт. Това е 1,8% от общата стойност на бюджета. Сега МФР е за 2021 до 2027 година какви проценти съдържа? 30 милиарда за еразъм, 500 милиона за спорт. Социално приобщаване на лицата с увреждания чрез спорт 1,8%. Значи, хората на Европа трябва да знаят, че комисията проявява солидарност само на думи, а не на дела – това е направо подаяние. Благодаря господин Ташновски от ЕКР. двема агентурам В комисията ИТРЕ аз се срещнах с две европейски агенции. Една от тях е, отговаря за Галилео, проекта за сателитно е, навигация. Това е изключително важно за високата степен на сигурност. Това би било невъзможно без финансови и човешки ресурси за Европейската агенция, компетентна за Галилео. Тя е, трябва да получи още по-широк мандат, но е, тук е, виждаме, че няма достатъчно финансови средства предвид новите задачи, като например 5G интернет. Господин комисар, господин Йотингер, искам да ви благодаря е, за това ползотворно сътрудничество. Аз от все сърце се надявам, че при преговорите с съвета комисията ще постигне увеличение на бюджета. Господин Булок има думата. Госпожо председател, бюджета на Европейския съюз за идната година се основава на пълна вноска на Великобритания 13 милиарда за 2020 година. Три години минаха и даже повече от гласуването от референдума в Великобритания. Гласувахме да напуснем. Борис Джонсън надгради на сделката на Тереза Мей и прие да плати пълната вноска без да имаме представителство. Договора, освен това, споменава и задълженията на ЕИБ. Те могат да възлязат на стотици милиони, ако банката фалира. Да не говорим за така наречената митническа граница, която ще бъде изградена в Ирландско море. Всичко това е в разрез с онова, което беше казано през 2017 година в един нормативен акт, а именно, че компаниите от Северна Ирландия трябва да имат пълен достъп до останалата част на Великобритания. Ние сме гласували да напуснем, госпожо председател, Сделката на Джонсън няма да мине през парламента. Време е да има Брексит без поразумение. Само по такъв начин ще се зачитат принципите на демокрацията и желанията на британските граждани. Благодаря господин Реслер от името на НП за една минута и половина. Благодаря, госпожо заместник председател. Бюджетът е едно магическо вещество, което превръща всички заявени политически цели в реалност. Затова намеренията да се инвестира бъдещето и модернизирането на Европа не бива да ни карат да забравяме сегашното и бъдещото развитие на регионите на континента – Следващата многогодишна финансова рамка трябва да отговори на очакванията на избирателите ни. Ние се нуждаем от политика, която съответства настоящите пред нас економически, социални, технологични и климатологични предизвикателства. Нуждаем се от допълнителна подкрепа за еразъм, за предприемачите, за научно-изследователски проекти, но също така трябва да повишим степента си на сигурност и да се справим с тази голяма трудност миграцията. С този бюджет същевременно трябва да продължим да градим една по-силна Европа, здраво стъпила върху принципа на солидарността. Европа, която мисли за бъдещите поколения, но не забравя успешните политики на миналото. Джон. Благодаря ви. Следва господин Хауърт от социалистите и демократите. Една минута. Очаквам преговорите по бюджета, когато комисията ще се държи като честен посредник и накрая да се стигне до споразумение на документ, за да бъде ясно какво е нашето споразумение. Много е важно е, при бюджета да работим съвместно. Нека да бъде ясно за какво говорим в този бюджет. През тази многогодишната финансова рамка европейския бюджет беше намален с 3,5 в реално изразяване. Е, тоест, е, 1% от ЖНА, докато публичните разходи в Обединеното кралство е, са 39%. Е, е, какво ще кажете за публичните разходи в Обедненото кралство? Е, защото ние постигнахме съвместно нещо, което не бихме постигнали като индивидуални държави членки. Необходими са ни научно-развойна дейност, същински инвестиции в тези области, за да стигнем до съвременна зелена економика, която да се справи с бъдещето и с промените в климата. 10 цента на човек на седмица биха биха били достатъчни. Господин Катайне си има думата. Благодаря, госпожо председател. Всички знаем под какъв натиск е положен проекта на бюджет за следващата година. Ще има сериозни затруднения по преговорите за МФР. Наша задача е да гарантираме, че дупката, която ще остане в бюджета след Брексит, няма да се отрази само върху селското стопанство, защото европейците имат нужда, имат правото на качествена и здравословна храна и в бъдеще. Необходимо е за тази цел да създадем нормални условия за труд и живот на европейските фермери. Много е важно и в последната бюджетна година от настоящата финансова рамка да не се режат от средствата за селско стопанство. Мисля, че би трябвало да се опитаме да повишим проекта на бюджет, средствата, които се предвиждат. 1,3 от БНД е нереалистично, но пък и онова, което се предлага от другите законодателни страни, също не е реалистично. Благодаря. Господин Края за една минута. Europa den Anschluss an andere Prosper... Госпожо председател, госпожи и господа, свидетели сме на изоставане в сравнение с другите региони на света. Това въжи и за земеделието. А Европейският парламент обсъжда дали да даваме повече пари за подпомагане на незаконните каналджии на хора, които прекарват мигранти през Средиземноморието а най-смислените ни политики биват оспорвани. Трябва да си зададем въпроса. Какво носим на хората от Европа? Какво им даваме в повече? Не трябва да харчим повече пари за идеологически проекти. Ние не помагаме на земеделците, а само финансираме все повече бюрокрация и отчуждаване на хората чрез потреблението. Мисля, че в тези институции има нещо фундаментално сбъркано. Трябва да бъдем готови изцяло да преосмислим всичко, като се откъснем от идеологията и от разни левичарски убеждения, а стъпим върху основата на зачитане на живота и достоинството на хората. Бюджетът не е достатъчен и не бива съветът да има повече правомощия по отношение на него, отколкото парламента. Благодаря. Синя карта? Като че ли има въпрос с син картон. Има желаещ да ви зададе въпрос. Ще приемете ли? Има въпрос с син картон към вас. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бихте ли конкретизирали кои мерки в борбата с промените в климата не са релевантни за нашите разисквания по бюджета? Отговорът трябва да трае не повече от 30 секунди. Благодаря. Вижте, въпросът за промените в климата не може да бъде решен от Европа самостоятелно. Ако утре спрем въобще да изпускаме всякакви емисии на въглероден двуокис, разбира се, изхождайки от хипотезата, че тези емисии са причинени от човека, това няма да има никакво отражение, защото Съединените щати, Китай и други части на света ще продължат да излъчват такива емисии и да просперират икономически. економически. Това е една асоциална идеология, която ние не бива да подкрепяме, защото тя вреди на работниците и техните семейства. Благодаря. Господин Буджински от Екаре. Една минута. Бързо дзинкуя, пани Благодаря, госпожо председател. Дами и господа министри, господин комисар, много от преждеговорившите цитираха Конфуци, цитираха Аристотел, християнството, отците на християнството, борбата срещу антисемитизма бяха споменати, борбата за чист въздух, борбата за промените против климата. Ясно е, че е, трябва сега е, да си припомним и Дионисий. Е, и заобщо всичко това е един театър. Това е някакъв театър. Е, много трудно ще постигнем компромис е, на тази сцена. Единствено колегите от ЕКР споменаха нещо важно – в целия този театър не трябва да си позволяваме да протакаме цялостната процедура. Това ще доведе до сериозни загуби. Това, беше, това стана ясно от предходни години от финансовата процедура. Така че ролята ни на световната сцена трябва да бъде готова своевременно, за да бъдат сигурни, че европейските граждани ги представлява както трябва. Господин Фюрор, има думата. Една минута. Грация, президенте. Благодаря госпожо председател. Намаляване на отпадъците и повече инвестиции за гражданите. Това трябва да бъде акцента върху проект на бюджет за 2020 година. Освен това искаме повече средства за фермерите, за малките и средните предприятия, за учените. Необходимо е да гледаме в бъдещето. Необходимо е освен това да направим смела оценка на това, кои програми наистина носят ползи и кои не помагат на гражданите. Ако една програма има добавена стойност от економическа или социална гледна точка, нека да бъде запазена. Къде да се направи правят спестявания. Например, от заплатите на комисарите или евродепутатите или от найемите, които плащаме за сгради. Освен това, трябва да изпратим ясно послание към Турция. Трябва да блокираме преговорния процес заради това, което Турция прави в Сирия. Благодаря господин Христофоро от НП за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, ние сме унези които истински и дълбоко вярват в Европейския съюз. И ние се стремим към структура, която подпомага растежа и развитието на обществото. Но за да осигурим това, се нуждаем от достатъчно бюджетни средства – Целите си няма да постигнем, ако сляпо правим съкръщения в различните раздели на бюджета, с което само поставяме под заплаха сигурността си. Една силна Европа трябва да може да удържа на атаки отвън, да удържа на агресия. Ако искаме да постигнем това, се нуждаем от средства за Хоризонт 2020, за Еразъм Плюс, трябва да подпомагаме Замеделците, древните предприемачи, да правим всичко това, което обикновените граждани очакват от нас. И финансиране трябва да има еднакво както за големите, така и за малките страни. И за малка страна като моята, Кипър. Не трябва да даваме нито едно евро на страни, които нарушават правата на човека. На страни като Турция, които проявяват агресия. През 2019 година, гледайки напред към 2020, трябва да приемем бюджет, който да изпрати сигнал, да се превърне в послание. Ако някой извърши посегателство срещу държава членка, трябва да е готов да плати цената за това. Искам да благодаря на господин Етингер за усиления му труд в тази посока, защото въпреки съпротивата на съвета, той направи много за изготвянето на един много силен проект на бюджет. Благодаря. Госпожа Гамон. 2020 um nichts weniger als um ganz essentiell тук говорим за нещо изключително важно – проект за бъдещето на Европейския парламент. Следващата година ще бъде критична за нашата общност. Говорим за образование, за кохезия, за програмата Еразъм. Всяко евро похарчено е инвестиция в нашето бъдеще. Например, изследвания против рака, цифровизация. Всичко това, е, което засяга европейците в ежедневието им, по-близко сътрудничество в областта на сигурността, на на правораздаването, борба срещу промените в климата. Това е същинска заплаха срещу нашето съществуване. И не по-малко важно, е, до година ще се проведе конференцията за бъдещето на Европейския съюз. Ето е, защо е, ние вече сме разбрали, че трябва принципно да се промени структурата на Европейския съюз – не трябва Европейския съюз да прекъсва връзката си с действителността ние трябва да отправим сигнал към европейците, към младите хора. Европейски съюз трябва да постигне резултати. За целта са необходими средства. Председателката, благодаря на господин Юрчица. Има дума карай. Благодаря, госпожо председател уважаеми господин комисар, господин министър, уважаеми колеги. Европейския парламент има доста недостатъци, но има и едно преимущество. Той винаги подкрепя по-големия бюджет за Съюза. За съвета въжи обратното. Той има много преимущества, но един голям недостатък. Винаги иска да орязва бюджета. Често председателстващите страни са богати държави и те би трябвало да проявяват по-голямо разбиране към тези държави, които по исторически причини не са се присъединили към МЕС на по-ранен етап и съответно не са станали толкова богати. Ние в ЕКР смятаме, че най-важните политики трябва да функционират както трябва. Кохезионната политика, ОСП, Смятаме освен това, че дебата по някакъв начин изпреварва още по-важните преговори за многогодишната финансова рамка. Благодаря, благодаря. Сега господин Добни. Благодаря. На заседание на Комисията по бюджетен контрол беше отчетено, че Европейския съюз е злоупотребил с 4 милиарда евро е, в бюджета през 2018 година. Нещо повече, Европейският съюз абсолютно не може е, да даде отчет за 800 милиона евро е, за външна помощ. Къде са отишли те? Бюджетът се подкрепя от бивши депутати, които са известни с каузите си, свързани с корупция. Сега ето проекта за бюджет за 2019 година, въпреки че Брексит е на хоризонта. 168,3 милиарда евро увеличение с 3,5 милиарда в сравнение с 2019 година ще бъдат отново на плещите на британските избиратели. И тук трябва да се предвиди външен одит – пълна прозрачност. Не можем да вярваме на Европейския съюз. Няма връщане на пари, няма никаква гаранция. Няма нужда от този бюджет от 2020 година. Бихте ли сложили слушалките си? Бихте ли сложили слушалките си? Бихте ли обърнали внимание на това, което казвам? Към вас има въпрос с син картон. Приемате ли да ви го зададе господин Джеховски от НП? Да. Приемате ли? Приемате ли? Да. Добре. Колего, дякую вам за ваши. Уважаеми е, колега, благодаря. Благодаря за това, че бяхте смели и приехте въпроса ми. Прекрасна реч произнесохте. Вдъхновихте ми, но в нея имаше нещо невярно. Вие абсолютно нямате нищо общо с фактите. Кажете ми конкретно. Къде са тези 800 милиона, които са отклонени от Европейския съюз и неговия бюджет заради корупция? Кажете ми, кажете ми, къде са отишли тези пари, за какво са отклонени. И иначе възприемам речта ви като предизборна пропаганда. Имате думата за отговор точно за 30 секунди. Um, Това са пари, които не са отчетени. Мога да ви изпратя хипервръзката към доклада на Сметната палата или пък ще пинем нещо в бара малко по-късно и ще ви кажа точно. Благодаря. Вама. Благодаря. Господин Сарвама. People's Party. От НП. Arvoisa Да. Благодаря. Благодаря на докладчицата Холмайер, както и на комисар Отингер за работата им по бюджета. Бюджета цели добавена стойност за държавите членки, както и за гражданите на Европейския съюз. Всяко евро от бюджета трябва е, да се разходва така, че да се мултиплицира ценността му за гражданите стойността му за гражданите. Трудно ми е да разбера защо е, съветът, е, както и председателството е, на съвета, предложи съкръщение на предложението за бюджета с 1,5 милиона евро. За мен обаче най-неразбираемото са съкръщенията по програмата Хоризонт 2020. По този начин няма и гъвкавост и това води до допълнително съкръщение от 300 хиляди. Това бяха средства за бъдещето на Европейския съюз. Нека си припомним, че днес председателството е получило от Европейската комисия нотификация във връзка с бюджетната дисциплина бих казал, че ще бъде по-лесно да се оправдават съкръщенията в бюджета, но все пак смятам, че те трябва да погледнат собствения си бюджет. Така че това е въпрос към председателството и към съвета. Защо толкова съкръщавате е, средствата по хоризонт до такава степен? Господин Гаригано Риню. Благодаря, госпожо председател. Този бюджет не ни дава възможност да се изправим очи в очи с промяната. Нашата партия Сюдаданос иска да се започне борба с измененията в климата. Искаме освен това да гарантираме, че нашите граждани могат по-добре да се справят с предизвикателствата, свързани с цифровизацията и технологиите. Искаме нашите учени, хората, които се занимават с развойна дейност, също да бъдат по-готови за бъдещето. Затова призовавам съвета и държавите членки да премислят. Имаме нужда от повече средства за Хоризонт 2020, за Еразъм. Хоризонт 2020 е от съществено значение за научната дейност в Европейския съюз. Имаме нужда от 2 милиарда повече за справяне с измененията в климата. Имаме нужда от повече средства за Европол, защото нашите граждани се притесняват относно правоприлагането и правосъдието. Нашите граждани очакват всичко това от нас, затова очакваме и съответното бюджетно предложение. Благодаря. Господин Овагарте, независим. E Надявам се, че скоро ще бъда бивш депутат и си позволявам да дам съвет на този парламент. Мнозина възприемат Европейския съюз като затворена организация, бюрократична и непрозрачна, Гражданите нямат влияние върху нея, но се харчат техните пари за неща, които малко интересуват обикновените хора. Това показва и бюджета. Европейският парламент за новия сезон